по отношение на доклада Грех, господин Яр иска да вземе думата. Е, колеги я? Я. Я, Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз се радвам, че доклада на господин Грех се отнася до вътрешния пазар за потребителите. Разбира се, това ще е в полза на малките и средни предприятия. Посочва се в доклада, че основният проблем е достъпа до капитал. Това е така, тъй като а, хедж фондовете а, са много по-лесно достъпни, отколкото достъпа до кредит от 1000 евро. Разбира се, докладчика призовава и комисията към конкретни действия, което аз одобрявам. Благодаря, казва председателя. Колегата Фигередо. Колегата Фигередо е отишла да обядва. Сега преминаваме към доклада на колегата Шмидт. Колегата Николашек иска да вземе думата. Verím, že prehlbenie диалогу medzi univerzitami a podnikmi prispie... Диалогът между университетите и економиката е от голямо значение. Това ще допринесе за по-голям растеж. Това ще може би намали и заетостта сред младите хора защото при сегашното положение, сегашната ситуация, демографска Кото положение се влушава и много млади хора отлагат с, отлагат образуването на семейство. Трябва да се предвиди образованието като една мярка, която може да се използва при борбата с бедността. Благодаря ви. Благодаря на колегата Николашек. Преминаваме към обяснение на вота на колегата Хармс. Господин Кели има думата. Fótálas um, i bhábhar an tuarascáilte agus bíonn rud cearta dhéanamh ach maidir le Що се отнася до ядрената енергетика, искам да кажа, че много граждани в моята страна се чувстват объркани. Почти всички са против ядрената енергетика след катастрофите в е, села Филти и Чернобил. Ето защо аз препоръчах комисията да е, анализира въпросите, свързани с предимствата и недостатъците на енергетиката и да публикува доклад, така че гражданите да могат сами да решат въз основа на истината и фактите, а не на емоциите. В заключение искам да ви поздравя за отличната работа, която извършихте в първия ви ден като председателстваш. Благодаря ви. Благодаря. Много хубаво казано господин Кели. Има и трето искатне, но както казах, че когато искате да се изкажете, трябва да заявите преди гласуване. Преди гласуването. Благодаря, господин председателю. Европейската общност предоставя финансови средства за, Бълг... за България, Словакия и Литва. Това е свързано и с съдължения за извеждане от експлоатация на инсталациите. За България това беше до 2009 година. Цел на този доклад е да предоставя помощи по такъв начин, че да се гарантира сигурност. Уважаеми колега, вие не може да обясните вота си по една съвсем друга тема и изведнъж да променяте темата. Благодаря ви. Преминаваме към обяснение на вота на доклада на господин Лан Гонг. Колегата Дарабела не е тук. Ето защо давам думата на колегата Дардалин. Господин председател, докладчикът внесе няколко очудващи изменения. Например, по стабилността на финансите, не спазването на пакта за стабилност и критериите за надзор. Очудващ е броят на колегите, които подкрепиха доклада как е възможно да има 250 депутати, които не искат да превърнат думите си в дела. В очевидно в много страни трябва да се положат огромни усилия, за да се оздравят финансите. Това не е много приятно послание, само че ако не го направим, Европа ще фалира. Много се радвам, че измененията на докладчика не бяха прияти. Благодаря ви. Благодаря ви. Трябваше да дам думата на господин, на господин Гигон малко по-рано, но не го видях. Благодаря. Приветствам доклада за публичните финанси. Той е много до... Той е усъвършенстван в съответ... в сравнение с първия вариант. Високата задлъжнявост е проблем в много страни. Трябва да сложим край на фискалните стимули трябва да се сложи акцент върху преодоляване на високата безработица и намаляване на данъчната тежест върху заетостта. Ресурсите са недостатъчни и средствата трябва да бъдат насочени към растещи инвестиции, научно-развойна дейност, интелигентен растеж. Не можем да се скрием от проблема на застаряващото население. Пенсионните схеми трябва да бъдат прозрачни и да отчитат отчитат задлъжнявостта. В този доклад се притеснявах по някои въпроси. Миграцията, например, тя изисква изве... по-разумен подход. Трябва обаче да се отчитат местните фактори. Да, съгласна съм, че европейските проблеми искат европейски решения, но не трябва да забравяме глобалната економика и да зачитаме основните правомощия на националните правителства. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз гласувах против доклада Лием Ньок, просто защото с голяма лекота се иска повече миграция от Марс към Европа. Европа очевидно се е отдалечила от гражданите. Крайно време е да се направи анализ на съотношенията полза-цена на миграцията към Европейския съюз към момента има анализ да се направи анализ на цената на миграцията и няма никакво желание да се е, говори по този въпрос. В е, третия свят има изтичане на мозъци е, резултатите се, в тези страни се влушават и водят до нови миграционни потоци. Благодаря, господин Клайс. Сега по доклада Пейон, госпожа Доц. Ваша ред госпожо Доц. Благодаря, господин председател. Аз гласувах против доклада по собствена инициатива за Съюза за Средиземноморието по много причини. Няма съмнение, че стабилното Средиземноморие е важно за Европейския съюз. Но в момент, в който економическата климат в Европа е застрашен, е много е очудващо, че, ще се, че се предвижда толкова средства. Срещите, пакетите за помощ не са разумна политика в този момент. Освен това, аз съм против пето изменение, в което се иска повишаване нивото на взаимоотношенията между Израел и Европейския съюз. Казва се да не, това да не се прави. С, в днешният климат това не е разумно. Благодаря. Господин Поселт. Господин председателю, началото на 80-те години една журна Лиска беше там. Беше казано, че европейците трябва да живеят съвместно със своите съседи. В биографията на Саркози беше написано, че Средиземно Морския съюз идва от паневропейското движение. Не трябва да има разхищение, както беше подчертано сега, а Източноевропейския съюз е най-важният инструмент на Европейския съюз. Но за тази цел трябва да е политически структурирано, да не е зона за свободна търговия единствено, защото ние знаем, както и Чърчил каза, че е, това е слабото място на Европа и не бива отново да стане такова. Благодаря на колегата Поселт. Преминаваме към доклада на господин Кирилов. Господин Кела има думата. Благодаря, господин председател. Подкрепих 12 параграф от а, този доклад, където се изразяваше безпокойство за използването на етническо прочистване като прелюдия към руското признаване на Южноосетските републики. Аз исках да призовем Русия да наложи примирие към каквото обещала и да не блокира достъпът ни до Южна Осетия и Абхазия. Това е непоносимо. Това е една ужасна ситуация. Представители на Европейския съюз да трябва да искат разрешение на достъп до тези държави. Имайки предвид всичко това, призовавам Русия да зачете Груз... териториалната цялост на Грузия. Благодаря. Благодаря. Това беше последното обяснение на ВОД. Закривам заседанието до 15 часа.